Рика е тук, така че можем да започнем. точката е по доклада на Дейвид Мартин за правилата на Европейския парламент, които трябва да се адаптират към правилника на правилника, който трябва да се адаптира към договор от Лисабон. Сега давам думата на докладчика Дейвид Мартин. Благодаря, благодаря, господин председател, и за толерантността и за това, че сте тук. Когато през 84-та за първ път стъпих тук, запомних един коментар на един мой